свободата на медиите е ценност за Европейския съюз. Турция е държава, с която преговаряме за присъединяване. Но присъединяването трябва да се характеризира от взаимно уважение и разбирателство. Затова ние трябва да демонстрираме дали са постигнати дали е постигнат напреда по отношение на Турция, но също и да показваме какви са проблемите там. Проблемите с свободата на медиите и на изразяване не е нещо ново за Турция, но имаше напоследък нападения срещу печатни издания. Вчера имаше нов кръг от нападения срещу медиите, които са критични към правителството и това не безпокои, тъй като е знак. Е тъй като е знак за опасно развитие на събитията и трябва много внимателно да следим ситуацията в това отношение. Същото въжи за всички аспекти на демокрацията и върховенството на закона. Не става дума да се предприемат строги мерки, свързани с сплашване, с затвори и прочие. И се надявам, че ще получим разяснение от турска страна. От името на Европейския парламент искам да заявя, че ние внимателно ще следим как се развиват нещата